приключи гласуването, ще, след... ще се проведе след като приключи дебата. Сега преминаваме към ситуацията в Непал след земетресението. Давам думата има господин Касталдо за една минута. Благодаря, госпожо председател. Говорим за хуманитарна драма, която който засегна 8700 души, които загинаха. 800 души загубиха къщата си. 8 милиона имат нужда от спешна медицинска помощ. 8 милиона имат нужда от спешна хуманитарна помощ. Какво се случва в Непал? мусоните наскоро ще засегнат и ще застрашат предоставянето на помощ, ще попречат на сеидбата и ще попречат на реколтата. Ние трябва да направим всички средства, предвидени в бюджета, да бъдат достатъчни. Господин Касталдо, моля ви, казва председателката, ако може малко по-бавно. Ние, както казах, да направим така, че всички средства, предвидени в бюджета, да се използват максимално прозрачно, особено за да се помогне на най-уязвимите жени, деца и болни. Господин Демес Макер, една минута. Благодаря ви. Месец и половина след опустошителното земетресение вече знаем по-добре каква помощ се предоставя в Непал, какви са последствията. Невероятно е, че непалското правителство все още облага хуманитарната помощ и има доста митническа бюрокрация. Понякога местното население трябва да изминава хиляди километри, за да получи помощ. Освен това, имаме групата на далеките, които черно на бяло, като че ли не съществуват вече като мълцинство от 83-та година, но тя ги има, имат нужда от помощ. Необходимо е да се работи по инфраструктурата на местно, на регионално ниво да се организира отново образованието и здравеопазването. Само по този начин ще стигнем до някакъв положителен резултат. Благодаря колегата Конечна. Природни катастрофа е трагедии. Благодаря. Всяко природно бедствие е трагедия, която засяга човешките права и е, регионите, в които живеят хората. В този конкретен случай, след земетресението в Непал, просто останахме без думи. Даже преди първото голямо земетресение, Непал беше доста бедна страна и нямаше кой знае какво ниво на урбанизация. През последните два месеца стана ясно, че 8 милиона души имат нужда от хуманитарна помощ, която не достига. Това са хора отчаяни, те имат нужда от нашата помощ. Ето защо следва да подновим усилията си за предоставяне на медицинска помощ, особено в най-отдалечените райони на тази страна. Добре е да се предоставят повече палатки, е, които да заменят е, разрушената инфраструктура. Международната общност има задължението да работи така, че децата, разделени от своите семейства, да се върнат при тях. Ударението трябва да пада върху децата, защото децата са в най-тежко положение. Хуманитарните работници отбелязват, че има случаи на трафик на деца, на търговия с деца, на глад. Добре е да интегрираме децата обратно в обществото, но за да стане това трябва да има усилия от страна на всички в международната общност. Хуманитарната помощ трябва да може да достига бързо и лесно до тези, които имат нужда от нея, без да се прилагат тези е, нелепи мита. Призовавам Европейския парламент и всички държави членки да помогнат на Непал да стъпи на краката си. Положението в Непал преди земетресението не беше розово, сега обаче то е катастрофално и трябва да се направи нещо. Благодаря господин Ман за една минута. Благодаря, госпожо председател. В началото на април членове на делегацията за връзки с Юго-Источна Азия посетиха Непал и искахме да насърчим ръководителите на най-големите партии да, за, да направят промени в Конституцията, отнасящи се до усилията за борба срещу промените в климата. Посетихме болница и спешен център. Малко по няколко седмици след това се случи най-тежкото земетресение в историята Множество къщи бяха унищожени. Солидарността беше впечатляваща. Доброволната помощ, разчитането на доброволни помощи, огромна част от тях от Германия. В подобни случаи има нужда от връзка между местните власти. Непал е прекрасна страна и тя не бива да бъде изоставена самичка. Госпожа Ламбер, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Аз бях председател на делегацията на Европейския парламент, за която говори колегата. Отидохме две седмици преди земетресението. Принципно е, знаехме, че има някаква подготовка за справяне с природни бедствия и сега виждаме, че те помогнаха да се спаси човешкия живот, но страната много пострада. Огромни са логистичните проблеми, влизането и излизането в страната. Това се дължи както на географията, така и на тривековното развитие. Така ми го обясниха поне на мен. Много е важно да се укрепи местното управление. Това е съществено за възстановяването. Разбира се, БВП много ще пострада, защото знаем, че туризмът драстично спада. Благодаря ви, госпожо Ламберт, казва председателката. Благодаря. Колегата Черанцова. Благодаря, е, госпожо председател. Непал е в тежко положение. Международната хуманитарна помощ ще е от голямо значение, за да се облегчи положението на хората не само в краткосрочен план, но и е, с оглед на е, възстановяването на страната в дългосрочен план. Тази страна е много красива, аз я посетих веднъж. Ужасявам се, когато чета доклади, е, според които най-уязвимите групи от населението са обект на дискриминация поради своята каста или пол. Непал има задължението да защити всички представители на своето население, включително далетите. Никой не трябва да получава отказ е, за помощ, независимо от това какъв е и откъде идва хората, децата по-скоро, нямат възможност да се образоват. Голяма част от училищата са разрушени и тяхното възстановяване трябва да се превърне в приоритет. Трябва да положим всички усилия, за да може Непал да се върне към нормалното си съществуване. Господин Хан за една минута. Госпожо председател, и аз бях в Непал две седмици преди стратегията картините от разрушението са, не могат да не ни накарат да се развълнуваме. Спасяването и осигуряването на помощ трябва да, да е приоритет преди сезона на мусуните. Помощта трябва да се разпределя справедливо има нужда от повече международна помощ. Непал има нужда от пакет за помощ за възстановяване, в това че подготовка за наводнения и природни бедствия. Групата на социалистите ще подкрепя усилията на Непал за възстановяване мир и просперитет. Надяваме се, че силите, политическите сили в Непал са постигнали консенсус. То е по-необходимо от всякъде. Благодаря сега госпожа Тун. Благодаря ви, госпожо председател. Видяхме драматични картини от Непал. Те обиколиха целия свят – Същевременно обаче виждаме, че е, хората започват да губят интерес към темата. Много от нас са били в Непал. И няма как да не изпитват симпатии към хората там, защото те са щедри, те са симпатични, но не бива да забравяме трагедията, която им се случи. Ние обикновено ходим като туристи и разбира се, като туристи ние искаме да има достатъчно вода, да има как да си вземем душ, но това няма да помогне на Непал. Ако желаем да направим нещо конкретно, би трябвало не само да призоваваме към действие, защото действието в Непал трябва да бъде конкретно. Госпожо Тун прекъсва председателката и дава думата на госпожа Гил. Благодаря, госпожо председател. Аз съм работила с движението за демокрация в Непал преди първите демократични избори. Трябва да кажа, че съм впечатлена от решителността на непалския народ да възстанови своята страна. Децата са една от основните ни грижи. Милиони 700 хиляди деца са засегнати, много от тях са разселени, загубили са родителите си. В подобни случаи децата стават лесен обект лесна плячка за трафиканти. Ето защо ние трябва да предвидим необходимите процедури, за да спрем подобни практики. Много училища, освен това, са разрушени и ето защо наш приоритет трябва да бъде възстановяването на училищата. Децата трябва да се върнат в класните стаи. Скоро ще дойде сезона на мусоните и той ще окаже сериозно въздействие върху прекъсва председателката. Господин Карски, от името на ЕКАРЕ. Благодаря. 9000 души загинаха, 1 милион къщи са разрушени, 3 милиона бежанци. Това са мащабите на трагедията. Международната общност реагира бързо. Изпратихме 76 екипа за спасяване и това в е, бяха изразходвани 40 е, милиона за посрещане на най-неотложните нужди. Всъщност, е, ние не говорим за хуманитарна помощ, но ние включваме този въпрос в рамките на процедурата по права на човека. Непалските власти наложиха специален налог върху е, хуманитарната помощ, и помощта не се разпределя сред най-нуждаещите се е, децата и жените, например. Европейския съюз трябва да се противопостави. От името на АОД господин Яковчич. Благодаря. На 25 април се случи ужасяващото земетресение. 8500 загинали, е, множество разселени, 1,8 милиона имат нужда от здравна помощ, 8 милиона имат нужда изобщо от хуманитарна помощ. Смята се, че щетите възлизат на 10 милиарда долара, да не говорим, че има проблем с осигуряването на изхранването до година. Тук са необходими усилия на международната общност. Трябва да се мобилизират средства, хуманитарна помощ, за да може да се възстанови това, което е разрушено. Трябва да помогнем на Непал. Благодаря. Колегата Лопес Бермехо, благодаря, госпожо председател. Първо нека кажа, че всеки човек за нас е ценен и в Бурунди, и в Непал, и където и да живеем. Но светът е враждебно място. Непрекъснато се случват природни бедствия и когато има и мизерия, резултатите са плачевни. Ето, Непал не е някаква отдалечена страна, защото повече от четвърт от БВП на Непал зависи от мигрантите, които много често живеят като роби в Близкия изток. Също така това позволява да се реализират някакви доходи, които позволяват оцеляването. Това е, разбира се, порочен кръг и ние трябва да сложим край. Европа не си изпълнява целите. 300 милиона би трябвало да се заделят единствено за справяне с последиците от катастрофата. Благодаря. Господин Кели има думата. Добре. Благодаря, госпожо председател. Без съмнение, трагедията в Непал е много голяма. Много хора останаха без покрив, около 9000 души загинаха. Всеки трябва съответно да даде своята дан. Комисията изпрати няколко милиона САЩ около 10 милиона долара, Великобритания 6 милиона паунда. Искаме обаче да попитаме е, тази помощ стига ли до най-нуждаещите се, особено представителите на далетите, онези, които са най-низшата каста. Нека да се погрижим така, че помощта да стигне и до тях. Още един въпрос да не стане така, че да има твърде много НПО, които да работят а, там. 16 чух аз. Мисля, че трябва да имаме по-малко неправителствени организации. Това би помогнало. минут, месье. Господин Шогор, за една минута. Благодаря. Непалският народ преживява тежки моменти след земетресението от миналия месец. Искам да изразя съчувствието си. Съчувствам на хилядите бежанци в Непал. Повете, повечето от тях нямат непалско гражданство и следователно са невидими за държавата. Тибетците в Непал нямат гарантирани права на човека, тъй като всички разпоредби за правата на човека в Конституцията се отнася само за непалците. Много е тежко, че в такива времена става ясно как най-невидимите групи са най-уязвими Призовавам непалското правителство да промени конституцията си, така че да се гарантират основните права на всички, особено в период на криза. Госпожин Фрунзолика, една минута. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, призовавам европейските институции и държави, членки да продължат да помагат на възстановяването на Непал, да се увеличи хуманитарната помощ за непалците. Изразявам съчувствието си към пострадалите, както и чувството на солидарност. Би трябвало да благодарим на международната общност за положените усилия но е необходимо да продължи издирването и спасяването, да се предостави хуманитарна помощ на тези, които живеят в отдалечените е, райони. Трябва да смекчим последиците от природните бедствия и тук Европа трябва да застане рамо до рамо с Непал и да помага. Благодаря, господин Мариас. Кирия Проедре, γνωρίζω το драма των σεισμόπληκτων Госпожо председател, знаем за драмата, за страховете на тези хора, пострадали от земетресението. Моята страна Гърция често страда поради земетресения. В Непал обаче имаме 9000 загинали. Два милиона и половина са изправени пред хуманитарна криза. Ето защо трябва да увеличим нашата помощ и да демонстрираме по-голяма солидарност. На първо място трябва да осигурим достатъчно палатки и след това да възстановим жилищата на тези хора. Има нужда от медицинска помощ, от помощ под формата на храни Хуманитарната помощ трябва да бъде доставена до всички места в страната, дори и в най-недостъпните такива. Милиони деца са е, изложени на риск и трябва да създадем мрежа за защита е, срещу отвличане. Има една е, форма на действие, наречена СОС Непал. Европейския съюз трябва да действа незабавно. Има нужда от повече хуманитарна помощ. Господин Поспишил за една минута předsedkyně já tu debatu pozorně poslouchám. Благодаря, господин председател. И слушах този дебат с интерес. Разбира се, трябва да помагаме, но в този случай трябва да се погрижим помощта да се разпределя справедливо и да няма групи, които са жертва на дискриминация, не получават помощи. Като други колеги съм шокиран от това, което четем в медиите от Чуваме и от чешки доброволци, които са в момента в Непал. Те ни казват, че има групи от населението, които не получават никаква помощ. Бедни деца, жени или определени малцинства. Ето защо се радвам, че в нашата резолюция има призив към госпожа Могерини да започне разговори с непалското правителство, така че помощта да се разпределя справедливо. Това е задължително. В противен случай помощта е само е, оръжие в ръцете на елита. Благодаря ви, госпожо председател и честит рожден ден. Трагедията в Непал не бива да се забравя. Имаше загинали, загубили домовете си, хора без достъп до лекарства – Наистина е необходимо да им помогнем. От моята страна също заминаха доброволци. Европейския съюз и Европейският парламент би трябвало да покаже солидарност не само на думи. Европейската комисия също трябва да намери далеч по-голям набор от действия в подкрепа на хората от Непал. Малко по-бавничко говорете, казва председателката. Имайте предвид, че 77 година в моята страна също се случи земетресение. Мнозина останаха без покрив над главата си и за това знаем какво означава това и показваме солидарност. Вие говорите твърде бързо, казва председателката госпожа Шуйка. Благодаря, госпожо председател. Чуваме, виждаме онова, което се случва в Непал и се шокираме. Е, милиони са засегнати от тази е, трагедия. Ето защо е необходимо да намерим средствата, за да се справим с трагедията. Непалското правителство ни моли за средства. Даже преди земетресението страната не беше кой знае колко развита, беше много бедна, 50% от БВП идваха от туризъм. Сега обаче туризма е поставен под въпрос. 8 милиона души имат нужда от хуманитарна помощ, е, настоящата резолюция дава възможност да призовем европейските държави да помогнат. Добре е да демонстрираме солидарност. Нека да не мислим, че Непал е твърде далеч, защото това, което се случи там, може да се случи и тук. Благодаря. Последният оратор, госпожата Парадел. Благодаря, госпожо председател. В период на криза хората трябва да работят заедно, да бъдат солидарно, солидарни и да показват на онези, които страдат инстинкта ни да помагаме, е основно на човешка ценност. Е, аз бих искала да има международна солидарност към хора, които страдат от тези природни бедствия. И разбира се, тези хора са изправени пред трагедия. 1,7 милиона деца в Непал са засегнати. Не можем просто да наблюдаваме без да направим нищо. Госпожо, бихте ли е, забавили малко темпото? Отрояването на европейските фондове за хуманитарна помощ за Непал е факт Приветстваме го, но трябва да работим за възстановяване на Непал в в дух на солидарност. Непал има нужда от помощ. Благодаря. Сега ще дам думата на представителя на върховния представител на представителя на върховния представител на Европейския съюз по външни отношения. Госпожо председател, почитаеми членове на Европейския парламент, от името на върховния представител Могерини приветствам приемането на резолюцията по неотложни въпроси, свързана с положението в Непал след опустошителните земетресения на 25 април и 12 май. Между Европейския съюз и държави, държавите членки, както и Непал, има развити приятелски отношения. Председателят на комисията, както и на съвета, изразиха своите съболезнования към пострадалите. Разбира се, едно такова бедствие не изисква само подкрепа на думи – Европейският съюз и държавите членки веднага показаха, че са готови да докажат своята солидарност с народа на Непал. Веднага след земетресението и след призива на непалското правителство, Европейската комисия осигури 3 милиона евро за хуманитарна помощ Тази сума беше отвоена на 6 милиона, когато комисаря за хуманитарна помощ и управление на кризи Христос Стилианидес посети Непал заедно с заместник генералния секретар на НАТО и координатора за неотложна помощ. Така беше изразена европейската солидарност. Ние също така стартирахме и механизма за гражданска защита на Европейския съюз. Ние предоставихме и консулска помощ на европейските граждани в Непал. Ще посоча, че в допълнение комисията мобилизира процедурите за разпределение на още 16,6 милиона евро от фондовете за развитие. Така се заложиха достатъчно средства, за да се решат най-неотложните нужди в Непал. Почитаеми членове на парламента по инструмента за стабилност и мир също предвиждаме доставки до най-отдалечените райони, до които се стига изключително трудно след земетресението би трябвало тази помощ да осигури и времени места за обучение след разрушаването на толкова много от училищата. Европейският съюз обсъжда и митническите такси. Трябва да ви уведомя до къде сме стигнали. Имаме меморандум за разбирателство. Председателката прекъсва. Уважаеми колеги, много ви моля, когато влизате в залата, да го правите по-тихо, това ще помогне на ораторката. Почитаеми членове на Европейския парламент, ние говорим за земетресението в Непал и помощта на Европейския съюз. Като говорим за митата, трябва да знаем, че има меморандум за разбирателство между правителството на Непал и ООН. Този меморандум беше подписан преди няколко дни. Хуманитарните агенции би трябвало да не се облагат. Така че първоначалните неясноти веднага след земетресението вече са премахнати. Процедурите ще бъдат улеснени в края на месец май правителството прие списък на стоките, освободени от мита. ООН получава информация от хуманитарните агенции за изпълнението на тези решения. Тук се надяваме въпросът да бъде решен, а ако усилията на местно ниво не са достатъчни, Европейската комисия ще препоръча на правителството да се води от вече постигнатото в преговорите. Европейският съюз, освен това, участва в извършваната оценка на нуждите. Това трябва да е основата на усилията за възстановяване. Ние ще участваме и в донорската конференция в Катманду, предвидена за 25 юни. Отново председателката, много ви моля да уважавате нашия оратор и да запазите тишина почитаеми членове на Европейския парламент. Непал има нужда и от политическа стабилност, за да се развива економически и за да бъде възстановен. Надяваме се, че най-сетне Конституцията ще бъде приета. Това е ключова стъпка в мирния процес на Непал. Би трябвало след това да се развиват силни децентрализирани институции, които са отговорни пред гражданите. Освен това, предстоят и местни избори. Те отдавна се очакваха. Това ще възстанови легитимността на местно ниво. Трябва да се помогне, разбира се, да има правосъдие за жертвите и на конфликта. Европейския съюз ще продължи да обръща специално внимание на правата на човека в Непал. Европейският съюз винаги е подкрепил гражданското общество и се е борил срещу дискриминацията на жените. Ние сме за по-добрите економически условия, както и опазването на правата на децата. Правителството на Непал предприе мерки срещу трафика на деца. И сега за това се следи много по-бдително. В някои от районите, пострадали най-много от земетресението, обаче виждаме, че се извършва трафик на момичета – Председателката призовава за тишина. Европейският съюз подкрепя множество правозащитни организации, които защитават правата на жените и се борят с трафика на хора. Освен това, Европейският съюз финансира програми срещу дискриминацията, включително и програми за подкрепа на организациите на дайлеките и други уязвими групи, като жените и децата, които живеят в коптори. Ние се надяваме да мобилизираме необходимата помощ, да помогнем да се борим с дискриминацията. Непал претърпя ужасяващо бедствие. Доста време ще трябва да мине преди да говорим за пълно възстановяване. Европейският съюз и международните партньори ще продължат да помагат. Благодаря ви за проявения интерес към темата Непал. Благодаря. Очевидно някои ви слушаха, госпожо. С това приключваме дебата. Гласуването ще се проведе само след няколко минути. Добър ден, колеги. Започваме с гласуването. Моля ви да вземете местата си и да подготвите картите си за гласуване. Поставете ги в устройствата. Thank you. Благодаря ви. Имаме искане за лично изявление. Госпожа Пирински, казва оратора. Господин Пирински, имате думата. working? Thank you, Madam President. In the course of the... Благодаря, госпожо председател. В хода на дебата на 9 по повод Олаф, един депутат, господин Сарвама, се обърна към мен с обиди. Той ме обвини, че преднамерено съм излъгал и че а, се опитвам да подведа колегите. И това се случи по един начин, който мога да определя като клевета. Това е абсолютно неприемливо. Искам да кажа, че във всички свои изявления винаги съм изказвал лична позиция, но тя винаги е била възоснова на факти и на лична осведоменост. Мога да продължа този дебат в комисията по бюджетен контрол. Мога там да навляза по същество, защото знам, че правило 164 не ми позволява да направя нещо друго. Искам да кажа обаче, че трябва да се преразгледа процедурата на работа в комисията по бюджети. Благодаря. Председателката. Колеги, имаме доста искания за изявление. Господин Сарвама. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Господин Пирински, искам да се извиня за думите, които съм използвал по ваш адрес. Причината беше следната. Мисля, подозирам, че вие сте по-добре запознат и не трябваше да казвате, че Олаф не е имала възможност да отговори на обвиненията, които сме очертали в годишния доклад. Това, което съм казал, съм го казал, но искам да се извиня и се надявам, че ще приемете моето извинение. Now, of... Благодаря, господин Глезос. Процедурен въпрос. Бях поискал думата преди да започнат разговорите, но думата не ми беше дадена. Казаха ми, че ще ми дадат думата в края на дебата и тогава не получих думата. Ето защо искам да ви кажа сега, защо исках да се изкажа преди началото на дебата. В Римския сенат всяка сутрин казвали е, нещо, което може да се преведе като долу ръцете от Гърция. Не се намесвайте в моята страна. Нямате право да защитавате нашите кредитори и да им помагате. No. Председателката говори без микрофон единственото решение, продължава оратора, единственото решение е Гърция да не плаща нищо и гръцкият народ трябва да намери своя път на развитие от тук нататък. Uh, Това не беше процедурен въпрос, казва председателката, но и благодаря така ли, е, че господин Натол. Благодаря, госпожо председател. Онова, което се случи с нощи в пленарна зала, беше позорно. По силата на правило едно 9-1, ние поискахме да се прекрати заседанието и трябваше да се гласува веднага. Заместник председателя обаче реши да се прекрати заседанието за 30 минути, за да може след това да се гласува. Ето защо много хора смятат, че Европейския парламент е нещо като анимационно филмче. Имате ли сега правила, които сте написали или нямате? В резултат на това, което се случи с нощи, ще напишем писмо на председателя Шулц и е, ще поискаме от него правилата да се прилагат по еднакъв начин за всички. Не трябва да ни дискриминирате просто защото сме евроскептици. Заседанието беше временно прекратено поради липсата на ред в залата по силата на правило 22. И може би знаете нещо, тъй като е, бяхте с нощи в залата и мисля, че разбирате защо се стигна до там. И така, протоколите и приятите текстове са на лице. Има ли коментари? Ако няма, считаме протоколите за прияти. Имаме писмена декларация номер 8 е, за 2015 година във връзка с е, продължаващата подкрепа на Европейския съюз за изкореняване на детския паралич. Вносител е Линда Макаван с деветима колеги.